Uh, good morning, everybody. I will now start the meeting and uh, we'll... Добро утро на всички. Предлагам да започваме и ще говоря на шведски преди да гласуваме. Uh, Добре дошли на днешното заседание. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Не сме получили предложения за изменения по него, така че приемаме дневния ред в настоящия му вид. Точка 2. Съобщения на председателя. В рамките на тази точка бих искал да ви уведомя, че на 12 ноември имахме дневно заседание, което за съжаление беше отменено. Понякога имаме доста работа, не ни остава достатъчно време за заседание, но както казах, за съжаление това полудневно заседание се отменя. Точка трета. Съобщение на председателя относно препоръките на координаторите. Получихме протокола от заседанието на координаторите, което се проведе на 19 септември. Ако нямате някакви забележки по протокола, протокола се счита за прият. Vi går nu in på punkten 4 och eh, jag skulle vilja be... Преминаваме към точка моля, запазете малко тишина, за да може да започнем с гласуването. Благодаря ви. И така, започваме с превенция на заболяванията, свързани с възрастта при жените. Госпожа Ангелили, искате ли да вземете думата? Вие сте докладчик. Президенте, е, oltre a ringraziare Е... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които участваха в изготвянето на този доклад. Само едно уточнение. По 33-то изменение, ако ми позволите, което самата аз съм внесла, в английската версия има малка грешка. В в италианския текст е едно частни здравни грижи е в т.е. първични е правилно, а не private, частни. chiedere di verificare la versione linguistica. Тъй като става дума за разделно гласуване, е, обръщам ви внимание върху превода по 33-то е, изменение. Става дума не за частни е, грижи, а за първични. Има доста голяма разлика между двете. Да, поне по мое мнение има голяма разлика между тези две неща. Дали Зелените все още желаят да имаме разделно гласуване, защото вие го поискахте. Разбирам, че искате да има разделно гласуване, но а, за това ли става въпрос? За private и primary? Добре. Добре. В такъв случай няма да има разделно гласуване по изменение 33. Okay, we start to vote. В такъв случай започваме с гласуването. Първото изменение 75. Е Кой е за? Против? Нека започнем от начало. За. Against. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 76. За. Против въздържали се. Мисля, че трябва да проверим изменение 76. It's adopted. Uh, we then moving on to... Приема се. Изменение 77, разделно гласуване. По първата част за, против,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 Приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 80 по 88 има ли някакви възражения относно устното изменение? Не. В такъв случай гласуваме устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 89 за, Изменение 89. Вие за ли сте? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 90. За? Против? Въздържали се? Приема се. 91. За? Против? Въздържали се? Приема се. 92. За? Против? Въздържали се? Приема се. 93. За? 93 и 94 са едни и същи изменения за, против, въздържали се, приемат се. Изменение 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се което означава, че 97-96 падат. Гласуваме по 99 за, против, въздържали се, приема се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 101 и 104 са еднакви. Имаме и разделно гласуване. Започваме с първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част. За. Втората част. За, против, въздържали се, Трудно ми е да преценя. Нека да проверим гласуването по втората част. Разделно гласуване по 101 и 104. Моля, гласувайте. The vote is closed. It's clearly adopted. Край на гласуването. Приема се. Изменение 102. Бих искал да ви обясня нещо тук. Може да виждате в вашите документи, че става въпрос само за едно изменение, а за 103 имаме разделно гласуване. Точно обратното е по 102 имаме разделно гласуване, а по 103 не. Но текста по 103 е правилния, но той трябва да бъде свързан с изменение 102. Следите ли мисълта ми? Тоест, ще имаме разделно гласуване по 102, а не по 103. Разделно гласуване по 102. Гласуваме по първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 103. За, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 105 пада. Преминаваме към 107 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 108 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Това означава, че следващото изменение пада и преминаваме към 120. Абстеншън. За, против, въздържали се, приема се 121 и 123 са идентични. Гласуваме блок за, против, въздържали се, приема се. А, сега по 124, защото 122 отпада, за, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се. 126 за, против, въздържали се, Приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме до 134 за, против, въздържали се, приема се. 5 in favor, Again.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 Приема се. 145 отпада, 146 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да направим електронна проверка по 153. Моля, гласувайте по това изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 155 е, за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. Има съмнение, нека да го проверим електронно. Гласувайте, моля, по 157. Прекратете гласуването.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 Сега отиваме на 185-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 186-то за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 отпада при приемане на 180, 189 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приема се. 14. За, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, приема се. 15. За, против, въздържали се, приема се. 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17. За, против, въздържали се, Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 22-ро изменение за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към 24-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 25-то за, против,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 33-то. Не знам дали е разделно гласуване. 33-то за, против, въздържали се, приема се. 34-то за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте по 34-то изменение. Прекратете гласуването. Верен ли е този резултат? Е, да, мислих, че да, е, изчаквах превода, да. Така, стигаме до 35-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 36 и 38 са идентични. Гласуваме на блок за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Yeah, so we have... Yes, exactly. to to Все пак ще трябва да се върнем към 30-то изменение. Моля да ми извините, пропуснах го. 30-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се.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 Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 44-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 45-то за, против, въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, приема се. 49-то за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се. Отново. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 53-то изменение за, против, въздържали се, Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Приема се. 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отпада 55. Отиваме на 56. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58. За. Против. Въздържали се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 Сега 67 за, против, въздържали се, пре, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, добре, електронна проверка по 72-ро. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Седемдесет и първо отпада, отиваме на седемдесет и трето. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Може ли останалите да ги гласуваме анблок? Е, останалите изменения анблок ги гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви много. Сега нека да гласуваме по резолюцията. Моля, гласувайте. Още Гласувайте, моля. It's more to vote. We, we miss We miss one. Okay, the vote is closed. Прекратете гласуването. Ясно се приема. Поздравление за докладчика. Сега продължаваме гласуването. гласуваме доклада за сексуализирането на момичетата. Първо докладчика госпожина Скидиовска иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на всички мои колеги от комисията за внесените от тях предложения. 144 предложения за изменения бяха внесени и само с 22 от тях не бях съгласна. Това означава, че работихме добре с всички политически групи. В крайна сметка се разбрахме да бъде заличен параграф 11 и а, мога да кажа, че не съм съгласна с а, предложенията 70, 96, 97, защото, извинете, 82, защото момичета на 8 години, според мен, все още а, са прекалено малки, за да бъдат а, информирани за методи на репродукция и а, начини за предотвратяване на временност, на бременност. Иначе съм съгласна всичко останало. Благодаря. Сега пристъпваме към гласуването. Искам да отбележа, че Според докладчик има някои грешки в списъка за гласуване. Ще се опитаме да изясним случая с а, изменение 94. Мисля, че има допълнение към него. Когато стигнем до него, ще ви дам думата за изяснение. Сега започваме с изменение 46. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 45 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим електронно изменение 45. Гласувайте сега. Имаме един глас повече от НП. Uh, Край на гласуването. Не знам какво да направим. Може би да гласуваме отново. Заради този глас в повече от НП, който имахме при гласуването. Аха, окей. Окей. I think you can put in more initiative because you take it. Yeah. Okay, we take the vote again of our amendment. Гласуваме отново изменение 44. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 50 е оттеглено, 49 нека гласуваме. Имаме устно изменение от докладчика. Имате ли възражение срещу устното изменение? Не съм имала време да го видя. Получихме го много късно, така че възразявам. Добре, щом има възражение, не може да го подложим на гласуване. Преминаваме към 48. За, моля вдигнете ръка. Против, въздържали се. Приема се. 51. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 53. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. Което означава, че 57 и 52 отпадат и, и преминаваме към 55-58 също се оттеглят и гласуваме направо за 59. За? Против? Въздържали се?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 въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме електронно 65. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 отпада, 66 също. Гласуваме 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 71 за. Да гласуваме електронно 69. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се 70 за. Проверяваме и 71. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Може би да гласуваме електронно всяко изменение, ако предпочитате. Сега ще опитаме без електронно гласуване и преминаваме към 70-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега да проверим електронно. Може да получим същия резултат като при предното електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 73. За. Против. Въздържали се. Това просто трябва да го отхвърли защото не показвате достатъчно ясно с ръце. Сега гласуваме електронно 73. За? Пардон. Начало на гласуването. Край на гласуването. С един глас повече се приема. 74 гласуваме направо електронно. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Което означава, че 76 до 82 отпадат. Сега гласуваме изменение 80. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Което означава, че сега гласуваме измени 83. Гласуваме направо електронно. Изменение 80 на госпожа Янакодакис беше отхвърлено. Сега гласуваме направо за изменение 84. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменени 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно предложение 1 за, против, въздържали се. Приема се. Което означава, че можем да пристъпим към изменение 91 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. 91. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 92 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се с два гласа плюс. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 това е устно предложение за изменение и сега давам думата на докладчика, ако искате да внесете някаква яснота. Всичко е така, както вие го обявихте, всичко е точно. В този случай да попитам дали има възражение срещу устното изменение. Няма. Искате ли да изясните в какво се състои устното ви изменение? yeah. but it's an addition to, yeah. If you look in the, in, in the last page in your, in your voting list, ah, please. Na końcu listy дума. На... В край на списъка а, под а, номер 10 а, е записано, че трябва да бъде подходящо за съответната възраст. Okay, in that case, we, we're not going to vote an oral amendment on, on this point. We're going to have... В този случай предлагам да не гласуваме устното изменение. Ако погледнете изменение 95, там също има устно изменение. И ще гласуваме разделно 94 Гласуваме сега изменение 94 част първа. За, против, въздържали се. Мисля, че се прие. Може би бях прекалено бърз. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Гласуваме втората част на изменение 94. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 93 гласуваме сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 97 е оттеглено и гласуваме 95 за, да, против, въздържали се, приема се. Сега имаме устно изменение от докладчика. Има ли възражения? Вие възразявате, така че няма да гласуваме това устно изменение и преминаваме към изменение 98. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме електронно 98. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. С равен брой гласове. Компромисно предложение 2. За, против, въздържали се, приема се. Което означава, че множество предложения отпадат и гласуваме 104. За, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Гласувайте сега. Изменение 104. Край на гласуването. Приема се. 105. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това имаме параграф 11. Ще имаме разделно гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 107. За. Извинявам се. Някои изменения отпадат и преминаваме към 110. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да гласуваме електронно изменение 110. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявайте. Компромисно предложение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Което означава, че преминаваме към 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване за 115. Край на гласуването. Приема се. Изменение 116. За. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 117 за. Против въздържали се. Мисля, че се отхвърля. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 4 за, против, въздържали се, от, приема се. Не гласуваме, а, сега гласуваме 125 за, против, въздържали се, приема се. 128 за, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 за, против, въздържали се, Приема се. 131 за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно 131. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 132 за. Против. Въздържали се. Приема се. 133 за против, въздържали се, приема се. 134 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Нека да проверим електронно 134. Гласуваме сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 за, против, Въздържали се? Приема се. 2, Едно. Да, против, въздържали се? Приема се. Изменение 3 и 5 са едни и същи. За, против, въздържали се. Приема се. 4 за, против, въздържали се. Приема се. 6 за, против, въздържали се. Приема се. 7 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 да. против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8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 Проверяваме 14. Гласувайте сега. Изменение 14. Край на гласуването. Отхвърля се. С много малка разлика. Преминаваме към 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Не гласуваме 17, гласуваме 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, приема се, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против, въздържали се, отхвърля се, Искате да проверим електронно 20? Гласуваме електронно. Изменение номер 20. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. не гледам координаторите, не гледам никъде другаде, гледам само ръцете, които дигате, но това не дава информация. Така че аз гледам вас, така че да мога да ви видя. Не мога да видя ръцете ви. Много е лесно. Във всеки случай, радвам се, че проверяваме електронно и когато не сме сигурни, винаги можем да го направим, за да има яснота. Сега преминаваме към Изменение 22 за, против, въздържали се. То се приема ясно. 23 за, против, въздържали се. Приема се. Нека да проверим изменение 23. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се.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 Отхвърля се. Гласуваме 36-то изменение електронно. Край на гласуването. Приема се. Да с един глас повече. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим електронно 37. Гласуваме сега изменение 37. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас по-малко. Нека да гласуваме електронно направо 38. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 39 е оттеглено и гласуваме изменение 40. За против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласувам електронно изменение 42. Гласувайте сега. Край на гласуването. и се отхвърля с цели 4 гласа. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за целия документ. Гласувайте сега. Липсва ни един глас. Край на гласуването и документът се отхвърля с два гласа. 12 гласа за, 14 против. Преминаваме към точка 6. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази връзка. Бихте ли могли да запазите тишина, ако обичате? Uh, uh, Госпожо Габриел, вие сте докладчик, искате ли думата?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 No. Okay, there's a no, so we, we, we go. It might be that we... Добре. Може би след като гласуваме цял, целият компромис едно, ще гласуваме а, и по цялото предложение. И сега. Кой е за изменение 19? Против? Въздържали се? Приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по изменение първо. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Може ли останалата част от измененията да я гласуваме анблок. Добре. Всички изменения, освен 8. Съгласни ли сте? Добре. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменения 8. За, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по а, целия документ. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. It's clearly adopted. Приема се с ясно изразено мнозинство. We then have the list on the proposal for Преминаваме към предложение за регламент по отношение на програмата Правосъдие за периода 2014-2020. Докладчикът не иска думата, за това преминаваме към гласуването. Изменение 4. Можем да го гласуваме анблок. But... Uh, не мисля, казва председателят. След изменение 26 може да гласуваме анблок, поне според мен. 25 казвате вие. Up to seven. No, from, from, from 28 and... От 28 нататък, нали? Добре. Кажете ми, когато мислите, че може да гласуваме от блок. Започваме. Изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 19 за. Против. Въздържали се.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 Може би не виждате това в списъка за гласуване, но изменение 23 се приема, а 24 пада. 24 пада. Повтарям. Преминаваме към изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Проверка по електронен път по изменение 7. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 25-26 отпадат. сменени 8 за, против, въздържали се, приема се. No, no, there, there's no hero, okay? So we, uh, uh, amendment 28. 28 за,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 Преминаваме към точка 8. Специфична програма за изпълнение на Хоризонт 2020. Може ли да гласуваме измененията на блок? Някой възразява ли? Кой е за? Против? Въздържали се? Мисля, че се приема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 Приема се и предложението за регламент относно европейската демографска статистика по точка 9.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 I will now start. I will now continue the meeting. Продължаваме заседанието. Моля ви, заемете местата си. If you please take your seat. Заемете местата си, моля. And I will now change over to Swedish. Сега отново ще премина към родния си език, шведския. Ако наистина имате нужда да говорите, излезте навън. Там има много пространство. Честно. Okej, okay. då går vi in till nästa punkt. Då pratar jag svenska nu. Och, eh, И така. Med, eh, е, Минаваме към следващ. Парламентet. Det är, eh, Имаме посещани, посещени извинете, от Бундестага на Федерална република Германия. За мен е удоволствие да приветствам делегацията на Бундестага на нашето заседание. Имаме делегация на членовете на Комисията по въпросите на семейството, възрастните хора, жените и младеща към Бундестага на Германия. Добре дошли сред нас. Очакваме с удоволствие да чуем това, което имате да ни кажете. Тук са Моника Ласар, както и председателя на комитета Лауреш. Зная, че вече сте били тук сред нас, по-специално на 3 октомври, на тази голяма конференция, която проведохме. За мен е удоволствие да ви приветствам и днес. Много се говори за установяването на контакт между членовете на различните парламенти, т.е. между Европейския парламент и националните парламенти, така че наистина имаме много добър обмен. Сега ще ви дам думата, ще имаме размяна на мненията. Госпожо Лауриш, имате думата. Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Einladung. Господин председател, много благодаря за поканата и за възможността да кажа накратко някои неща. Ние сме делегация, членове на комисията по въпросите на семейството, възрастните, жените и младеща към Бундестага на Федерална република Германия и, ни, и искаме да се информираме за въпроси, които касаят равноправието, равнопоставеността. Това е важна тема многократно подчертавана и от Европейския парламент. А, става въпрос за членовете и паритетното а, членуване на мъжени и мъже в различни комисии и също се интересуваме как се води дискусията на тези въпроси на европейско ниво. Вчера вече водихме някои разговори с комисар Рединг, с е, депутати от Европейския парламент и с неправителствени организации. Друга важна тема по отношение на е, равнопоставеността е темата за джендър пикапът. пикъпът. В Германия трябва да се а, работи още много за равното заплащане на а, мъже и жени за равен труд. Това е задача, която още ни предстои трудно е и да се стигне до подходящи решения. Трябва да признаем. Много се радвам за този обмен, който можем да осъществим на парламентарно ниво и конференцията на 3 октомври за мен беше много добър знак. Тя имаше ясно поставени цели и ясно показа, че а, равноправието между мъжете и жените е важен европейски въпрос а, и трябва да се говори с него с а, съответната, а, съответното внимание. В момента, тази седмица, няма заседание в Бундестага, така че ние ще продължим пътуването си към Париж и няма да водим разговори само в Белгия. Ще говорим и с нашите френски колеги, които също са открити за разговор. Те са добре дошли при нас в Берлин. Сега искам да дам и възможност на моите колеги, които може би също ще искат да кажат нещо, но първо давам, връщам думата на председателя. Заповядайте. И аз благодаря. Искам само да допълня госпожа Лауриш. Мисля, че по отношение на квотите за жени на ръководни позиции трябва да дадем ясен знак. Онези, които отдавна работят по този въпрос, знаят, че от десетилетия чакаме нещо да се случи и все още нещата не са се променили ясно. Така че Искаме да изследваме всички възможности, които Европейският парламент има, които имат националните парламенти, така че да можем да стигнем карачка напред по този въпрос. Вчера имахме възможност да разговаряме с госпожа Рединг и се надяваме още тази година комисията да излезе с предложение. Това обаче ще бъде първа стъпка и е важна позицията на националните парламенти по този въпрос. Важно е също така какъв ще бъде водът на националните правителства на европейско ниво в Брюксел. И може би едно предложение на комисията може да бъде подобрено, така че да можем да използваме максимално възможностите си да постигнем по-добри резултати в следващите години. Аз искам да задам един въпрос за основните теми жени в ръководни позиции и равно заплащане. Смятам, че ние имаме единодушие по тези въпроси. Смятам, че в Германия трябва много неща да се променят, както и на европейско ниво. Искам да задам въпрос за а, въпросите на а, защитата на майките а, и директивата по този въпрос, която в момента се намира в задънена улица. Имаме въпрос към госпожа Естреля, която ще може а, така от първа ръка да ни информира за възможности за действие и за възможности за компромиси, защото когато не участваме пряко в това, искаме да използваме възможността да обменим пряко мнение с хора, които участват в процеса. Окей, okay, так Tack för det. Eh, då tänker jag nu släppa... Благодаря ви. Сега ще дам думата на членовете на Европейският парламент. Госпожа Лунинг. Äh, ähm, ähm, ще се опитам да говоря на немски, господин председател, скъпи колеги от Бундестага. Накратко ще се опитам да отговоря на въпросите ви по отношение на квотите. Въпросът е също толкова спорен и при нас между различните политически групи. Аз разбира се съм привърженик на свободната пазарна економика. Нямам нищо против квоти в политиката, ако партиите вземат такова решение или ако една държава смята, че в публичната администрация трябва да бъдат въведени квоти, може да го направи. Не съм съвсем съгласна обаче с квоти в свободната пазарна економика. Това би означавало, че ще се опитаме да кажем на частни предприятия, на предприемачи какво да правят, какви решения да вземат. А, има разлики в дружественото право. Например, в Люксембург има а, а, такива а, ръководни комисии, менеджмента а, не е организиран в а, надзорни съвети. А, а, самата аз. Говорих с а, госпожа Рединг, защото имаше несъгласие за избора на мъж за председател на, на а, управителния съвет а, на банка и е, госпожа Рединг е на мнение, че е, не може да правим е, правила за квоти на такива ръководни позиции. И във връзка с един пост за директор в Европейската централна банка, който все още не е заед от година и половина. И от година и половина от друга страна няма жена, която да присъства в управителния съвет. А всички кандидати са мъже. Бългиец, немец и французин. И никой не е против тези кандидатури. Но аз не мога да си представя, че в една държава с 80-90 милиона население. Не може да няма една жена, която да е подходяща за този пост. И Европейският парламент винаги се е застъпвал за по-малките и по-слабите и а, това, този случай е аналогичен. Така че смятам, че а, прави мечешка услуга на жените, които кандидатстват за този пост. Може би и парламентът не работи в полза на каузата на жените, въвеждайки а, такива квоти или а, в случай, че се определят някакви правила за а, кандидатурите на жените. Така че Аз като най-възрастната жена в парламента, бях най-младата през 65-та година, толкова години се занимавам с политика, че <laughs> мисля, че мога да ви кажа, че имаме известен успех, но използвайки здравия си разум и го използваме в различни области, включително и в закрилата на майките. Това, което мога да кажа за квотата. По отношение на равното заплащане, ние говорим за средни стойности, които не казват нищо за това дали действително жените получават по-малко пари за равен труд от мъжете. И в моята държава има шофьори на автобуси, които печелят много по-малко от други шофьори на автобуси, защото шофьорите в, в, в държавни предприятия са много по-добре заплатени, отколкото в частния сектор. когато говорим за стоманодобивния сектор, за Люксембург също има статистика в европейски мащаб, която сравнява заплащането на работници, които извършват речен труд между мъже и жени в Европа. Люксембург беше в дъното на тази таблица, защото стоманодобивната промишленост за, даваше работа само на чистачки. Разбира се, че те получават по-малко, отколкото един квалифициран работник в производството. Какво гласи директивата? Според мен тя е един чудесен документ. Бих могла да ви назова а, много примери от Люксембург. А, за съжаление нямам време. А, Директивата от 74-та година дава изключително въз... много възможности в случай на дискриминация в едно предприятие. А, не само дискриминация към жени са жертва на дискриминация. Например, мъжете в производството на керамични изделия в Люксембург винаги са печели много по-малко, отколкото тези, които работят в стамонадобива или въгледобива в Люксембург. И ако има случаи, в които директивата не се прилага правилно, може да се подаде жалба. А, например, имаше случаи, в които а, чистачи, чистачки жени получаваха по-малко, отколкото мъже. И общините бяха осъдени да платят а, повече от 25 а, милиона а, заплати, които не бяха изплатени. Разбира се, пихме по едно шампанско в а, след като постигнахме този успех. А, но смятам, че е погрешно да смятаме, а, че ни трябва нова директива. А, през 1974 година имаше 9 държави членки на Европейския съюз, сега сме 27, така че смятам, че трябва да се придържаме към тази директива, с която разполагаме, защото едва ли ще можем да постигнем съгласие по нов документ, който да бъде по-добър от стария. И искам само да кажа, който е дискриминиран, нека да протестира и да се позове на директивата. Няколко думи към защитата на майките. Аз не бях съгласна с предложението, защото бях сигурна, че съветът ще гласува против. А самата аз Смятам, че натоварихме изключително много тази директива. А, и ако бяхме направили а, онова, което комисията предложи, сега щяхме да постигнем а, доста голям напредък за жените в много държави, които имат а, а, отпуск по мачинство от 14 седмици. А, в други държави има среден срок между 18 и 20 седмици. Това е срока, в, която, в който жените все още кърмят. Но в различните държави има много различни а, законодателства ние просто се опитахме в един документ да включим много други елементи, като например правото на бащите да вземат отпуск и така нататък. А, или, например, говорихме за социалната сигурност на самонаети лица. А, и самата аз не можах да прокарам всички неща, които бяха важни за мен пред съвета. Важното за мен беше, че сме стигнали една крачка по-нататък, използвайки здравия си разум, а, докато ако не го направим, няма нищо да се промени. А, докладът за а, защитата на майките беше чудесен пример за това неизползване на здравия разум. А, и така, това е което имам да кажа по въпрос. Е, е, е, Благодаря ви. Искате ли да отговорите или предпочитате да чуете няколко оратора и след това да отговорите? Добре, нека чуем госпожа Естрела. Благодаря много, господин председателю. Е, нека да кажа добре дошли на колегите от е, Немския парламент и искам е, да ви благодаря за вашето изложение по директивата. Това наистина е много важен въпрос за нашия парламент. Беше прието през октомври 2010 година становище и от тогава съвета е замразил това досие, въпреки многобройните инициативи, които бяха предприяти от Европейския парламент, а, чрез а, устен въпрос а, към съвета, писмо е изпратено до съвета, е, въпреки многократните е, призиви, отправени към различните председателства, е, по време на пълското председателство бяха положени значителни усилия и съвета социална дейност беше посветил на този въпрос. Бяха положени усилия от страна на комисията, но до днес няма на практика официална реакция от е, съвета. И тъй като е, няма такава реакция, е, не можем да продължим преговорите и да ги доведем до успешен край. Ние сме готови за неформален диалог, така че да установим допирните точки, както и тези аспекти, които съвета не би могъл да приеме. Но до този момент съветът не е изразил никакво желание за диалог, дори в неформален аспект. Знаем, че някои държави членки са готови а, за преговори а други пък държави са против тези преговори. Така че е изключително важно да ползваме от подкрепата на националните парламенти, така че апелирам към присъстващите тук колеги за това Бундестага да ни подкрепи, ако се премине към тази тема. Това наистина би било от изключителна полза. Искам да подчертая, че беше много оживена дискусията в парламента по тази тема. А, гласува се по съвест и а, е, моето становище беше прието с голямо мнозинство. Знаем какъв труден период преживяваме в момента, колко тежка е сегашната криза, но въпреки това има възможности тези мерки да бъдат е, прилагани защото директивата е на 19 години, тя е морално остаряла, е, не отговаря на потребностите на днешните семейства, на днешните европейски жени и младежи. Именно за това много бихме искали да се постигне напредък и усъвременено законодателство. бихме искали поетапно да се прилага това законодателство. Впрочем, направили сме предложение в тази насока и в рамките на стратегия 2020 година смятаме, че трябва всичко това да бъде приложено през 2020 година. И в заключение искам да кажа, че Европейският парламент е отворен за постигане на консенсус. за преговори, така че да се промени действащото законодателство и се надяваме да има ответен, ответно отношение от страна на съвета на министрите, така че да се постигне необходимото споразумение и е, да се приеме измененията на това законодателство. Сега, що се отнася до е, родителския отпуск, имаме директива е, за родителски отпуск и отпуск по майчинство, но не и по бащинство. И ако Европейската комисия обяви, че ще предприеме съответната инициатива по отпуск по байщинство, парламента ще бъде готов да разгледа това предложение. Но смятаме, че майчинство и бащинство в крайна сметка са двете страни на една и съща монета – Трябва да се върви към споделена отговорност, защото жените не са единствените, които носят отговорност за децата. Така че съчетаването на професионалния, семейния живот за жените и за мъжете да бъде в сила. Така че е, ние се движим в посоката, в която се развива цялото общество. И ние само трябва да придружаваме, е, да подпомагаме тези е, потребности и нови, които се появяват в нашето общество. Така че Европейският парламент ви приветства и ви желая успех във вашата дейност. Благодаря. Ще дам думата на още един оратор, след което ще чуем и вашите отговори. Госпожа Пауър. Благодаря, господин председател, че ми давате думата да се изкажа. Аз също с най-голямо удоволствие приветствам нашите гости тук. Доста неща вече бяха казани, с някои от които не съм изцяло съгласна. Защото трябва да вземем предвид и политическите ни възможности, т.е. Има разлика между това, което е възможно и това, което е постижимо. Освен това, трябва да вземем предвид и е, евентуалната дата, на която бихме могли да постигнем желаното. Не винаги е лесно всичко да се прогнозира точно. Много често решенията се бавят. И в една идеална ситуация би било най-добре, ако можем да ускорим нещата, но това не винаги е възможно. Установихме, че колкото по-късно се обединим около минимални стандарти, толкова е по-трудно да се определят и минимални стандарти по отношение на социалната сигурност. Относно възнаграждението на мъжете и жените, позволете ми да кажа нещичко. Статистиките, които все още фигурират на интернет сайта на Евростата, именно разлика в заплащането на мъжете и жените от 16,4%, всъщност е цифра, която не се среща навсякъде и понякога разликата в заплащането на мъжете и жените – не зависи всъщност от различното възнаграждение, а от различната средна брутна заплата. Нямаме подобна разлика във възнаграждението в някои от секторите, например в образованието въпреки това, което каза колежката преди мен. Необходимо е да вземем предвид всички възможности. Като, например, това, което направи Обединеното кралство. В Обединеното кралство, ако човек иска да се обърне към съда, може да го направи безвъзмезно, докато у нас трябва да се заплати съответната такса. Ето защо е необходимо да а, направим така, защото законодателството, което вече е морално остаряло, да бъде променено. Или законодателството, което е в сила в момента, да може да действа много по-добре. Тоест, нека да почерпим опит и да се вдъхновим от някои от държавите членки. Тази година Европейската комисия обеща да излезе с предложение, което да улесни колективните съдебни искове. Колегите заявиха, че и в тези случаи също може да се предвиди възможност за съдебен иск по отношение на различието във възнаграждението. Така че трябва да вземем предвид различните възможности, които се отварят пред нас, възможности, които биха ни помогнали да се справим с проблема, свързан в, с разликата в заплащането за да не трябва да изчакаме още 100 години преди да а, заличим тази разлика. Благодаря, казва председателят. Може да отговорите на зададените въпроси, след което ще продължим с нови. Е, Съвсем накратко искам да кажа, че за съжаление не можем да вземем отношение по всички направени до сега изказвания. Госпожо Люлинг, със сигурност е трудно да се намери правилния път. Могат да се водят безкрайни дискусии. И точно за това ми се струва правилно темата квоти в а, ръководни органи може да представлява един инструмент а, за регулиране и не можем да обсъждаме нещата от гледна точка на това, че в различните държави има управителни съвети, които са в особено положение и няма спор, че управителните съвети са изцяло в ръцете на мъже. Това е задача за нас, както на европейско ниво, така и в държава като Германия, например, където равнопоставеността е записана в Конституцията и наше, наша задача е да се борим за това. А, това е област също така, в която а, се упражнява власт. И ако жените не се чувстват подкрепени и факта, че а, жени не присъстват на тези позиции, които биха били подходящи за тях от гледна точка на тяхното образование и квалификация, а, трябва да се предприемат стъпки. Така че аз самата също съм за здравия разум, но в тази специална ситуация бих подкрепила а, квотите. Смятам, че има достатъчно жени, дори от, в консервативна партия, които са склонни да подкрепят тази позиция. Идеалният случай би бил да подходим обединено мъже и жени, които подкрепят тази позиция. По отношение на разликите във възнаграждението, трябва да сме внимателни какво сравняваме. Дали равни изходни позиции или не. Чувам от много млади жени, че те договарят заплатите на първото си работно място по различен начин, отколкото младите мъже, например. И когато им предстоите първа да създават семейства, много често жените трябва да се извиняват, че биха имали за бъдеще задължение към семейството си. Така че жените не бива да се оставят да бъдат а, а, изпреварвани по такъв а, не особено честен начин заради допълнителни задачи, които а, им предстоят, като не се взема предвид, че на практика те носят двойно бреме и вършат два пъти повече работа, отколкото мъжете. По отношение на директивата за майчинството съм изцяло съгласна с вас и смятам, че тя трябва основно да се преразгледа. Моето изказване не е коментар само към госпожа Люлин ами и към останалите колеги, които се изказаха. И аз благодаря за възможността да участваме в този обмен на мнение. Аз съм съгласна с опита на моята колежка от Люксембург, 40 години политика за равнопоставеност, но също така съм съгласна и, че през тези 40 години можеше да се обележи напредък, макар и с темпото на Охлюв. А, смятам, че равните права на мъжете и жените трябва да се разбират от само себе си и за това съм малко по-нетърпелива а, след 40 години, защото без конкретни законодателни мерки не сме постигнали почти никакъв напредък. Опитът ни в Германия показва, че след сключеното споразумение между а, промишлеността и политиката има известни промени. Е, няма а, нито една стъпка напред а, 11 години по-късно. И за това смятам, че директивите по отношение на квотата, както и по отношение на равното заплащане, са подходящият инструмент. Всяка година излизаме на улицата и а, демонстрираме за равно възнаграждение. Знаем, че стойностите от статистиката са средни стойности, но знаем също така, че разликите могат да са и много по-драстични в конкретни случаи. И тези 16-17% в заплащането на ръководни позиции съвсем не въжат за всички видове професии в Германия. Има разлики до 30%. И знаем, че работата на жените се оценява по-низко, отколкото тази на мъжете в Германия. Така че на това място имаме нужда от директива, която да е по-правно обвързваща в европейски мащаб. И за това а, възможността за колективни искове е по-подходяща, тъй като няма да застрашава, да кажем, работното място на конкретни хора в случай на протест. А, това е добър а, подход, трябва да работим повече, но в същото време имаме нужда от повече правна документи, които да са повече правно обвързващи. Благодаря. Сега имам още две двама желащи да се изкажат. Още два въпроса, в които ще има още коментари. Е, в тази дискусия o kwotach chcę zwrócić на na аспекта, които które... Благодаря, господин председател. Говорихме за квотите, но забравихме някои елементи. Квотите за жените не противоречат на правилата на пазарната економика. Напротив, нуждаем се от тези квоти за жени, за да може да се подобри начина по който функционира пазарната економика. По-настоящем има съпротива относно назначаването на жени в управителните съвети, защото а, просто пазарът винаги е изглеждал другояче. Но същевременно имаме специални квоти за мъже като някъде тези квоти стигат до 90%. По никакъв начин обаче тези квоти не накърняват мъжкия интелект. Това не противоречи на техните ам, чувства, така че а, защо жените да се чувстват притеснени, ако квотата е от 40 до 50%? Ако има квоти за жените в управителните съвети, брутният вътрешен продукт може да се увеличи от 5 до 7%. Защото жените ръководят фирмите по различен начин от мъжете. Те а, не са склонни да поемат чак такива рискове. И ако имаме 50% мъже и 50% жени в управителните съвети, то тогава и решенията, които се взимат от фирмите, ще бъдат много по-рационални, отколкото ако имаше само мъже в управителния съвет. Същевременно, когато изпълнителните директори на дадени компании се назначават, е безспорен факт, че дори жените да са по-високо квалифицирани и по-адекватни за поста, все пак се избират мъже. Много често, ако се избере мъж на поста на ам, директор, изпълнителен директор на компаниите, акциите на съответната компания падат към 2%. Ако се назначи жена на този пас, пост, акциите спадат към 4-5%. Но ако се изчака малко време, след назначаването на жена на поста изпълнителен директор, ще видите, че акциите отново ще се покачат. Така че няма кой знае какво значение дали фирмата се управлява от мъж или жена. Считам, че това трябва да се напомня често, защото а, това е доста разумен довод. Благодаря, госпожа Ловати. Искам съвсем накратко да отбеле. Само да, да кажа, че в 11 без 10 трябва да напуснем заседанието за съжаление, защото имаме оговорена следваща среща. Извинявам се, не знаех. Мислех, че имаме време поне до 11, но а, нека да чуем следващия оратор. Domnule е, președinte, și eu urez е, bun venit colegilor din Bundestag. Е, foarte pe scurt am să... Благодаря. Аз също бих искала да приветствам с добре дошли членовете на комисията към Будестага. Бих искала да се съсредоточа върху двата най-важни за мен аспекта. Първо, бих искала да ви цитирам нещо, което четох някъде – а именно, че една от банките, които ни доведоха до кризата, е Lehman Sisters, а не Lehman Brothers. Ако не мога да кажа, че съм напълно съгласна с това, да има подобно виждане. А именно, че мъжете са по-склонни да поемат рискове, отколкото жените. По въпроса за квотите. Комисарят Рединг се безпокои от въвеждането на квоти за управителните съвети в, на банките или на фирмите. Счита ми се, че трябва да вземем предвид и положителното влияние, което това ще има върху жените. Аз бих искала да включим жените във всички позиции, които са свързани с вземането на решение. Защото е необходимо да се намери равновесие между работните места, заемани от мъже и тези, заемани от жени. По това, което каза госпожа Бауър, националните практики и отделните примери. В Румъния, моята родна страна, се предвижда отпуск по майчинство от две години. Не знам дали това е добро или не, но а, поне младите жени имат такава альтернатива. В по-ранния стадий на своята кариера жените могат да решат да вземат отпуск по майчинство от две години. А, мненията по а, този въпрос са доста разделени но на мен ми се струва, че е необходимо да инвестираме много повече в семейството и да насърчим майчинството като цяло, като включим и възможности за оставянето на децата в ясли и детски градини. Трябва да постигнем единно решение в Европейския парламент, според мен. Бъдете кратка, моля. Един съвсем кратък въпрос за нашите гости. Знаете, женската солидарност, европейската солидарност а, са важни, но като имаме предвид немските предприятия, Знаете ли, че е, работничките в Германия работят при едни недостойни е, условия? В Унгария доха колонизираха на нашите предприятия a munkahelyükről amennyiben egy napra orvosi e, e, ellátásban részesülnek vagy e, a gyereküket vagy saját magukat. Аз е, е, съм работила при доста трудни условия. И а, е, има случаи, а, при а, които майки, а, които взимат отпуск а, а, по боле заради детето си, са съкратени, уволнени. А, знаете ли какво става в тези предприятия? А, бих ви помолила да изпратите парламентарна комисия, за да види как стоят нещата на практика а, в моята страна. И а, И как работят също така и унгарски работнички, отиващи на работа в Германия, и а, как какви възнаграждения получават те и в крайна сметка са принудени да проституират. Свободното движение на капитали дава възможност да се пренесат в Унгария немски предприятия и там работничките получават 220-230 евро заплата. Какво смятате по този въпрос? Високо квалифицирани жени от моята страна, които отиват и са ниско платени в Германия. Добре е да се изпрати такава делегация. Благодаря. Не знам дали ви остана време да отговорите на въпросите, но и аз имам въпрос. Дали и вие обсъждате и последствията от кризата и тяхното отражение върху този аспект? Не само в Германия, но по принцип. Не знам дали имате време да ми отговорите, но бихте ли казали съвсем накратко по нещичко във връзка с това, което чухме? Смятам, че въпроси като майчинство, продължителността на отпуска по майчинство, което спомена нашата колега от Румъния, са важни и за немския парламент. Ние отново отново говорим за тях. Проверяваме дали все още са подходящи за обществото. Например, в Германия има все повече жени, които работят. Това е обстоятелство, което се промени в Германия и това обославя необходимостта от повече места в детски градини и ясли. По отношение на въпрос, зададен от нашата унгарска колега. Това показва, че условията на труд и на живот за жени в Европа все още не са на необходимото ниво. А, в ролята си на адвокат Получавам много сигнали за положението на някои жени в Унгария, условията им на труд. Това показва необходимостта от обмяна на мнение и ако а, сега малко бързаме и а, за, заради следващата си среща а, искам да ви се извиня. Не искам да отместя въпроса или да избегна отговор на него. През тази седмица това е второто ми посещение в Брюксел. Просто разполагаме с изключително малко време този обмен във всеки случай е много важен. И искам още веднъж да отправя покана към колегите, който от вас посети Берлин, е добре дошъл на заседание на нашата комисия би било изключително приятно и съвсем нетрудно да се разговаря с вас. Но аз ви благодаря и за този разговор, който поведохме и, и смятам, че е много добре да се говори. Председателят, много благодарим за вашето посещение. Изключително се радвахме на това да присъствате сред нас. Действително, може би ще има възможност за отделни депутати или за малка делегация от Европейския парламент да ви посети в Бундестага. Това би било изключително радващо за нас. Както правилно казахте, Никога времето не е достатъчно, за да се обменят мнения по всички важни въпроси, които ни вълнуват. А, тук не става въпроси а, за намиране на отговори, става въпрос за това първо да зададем правилните въпроси, за да получим идея за това какво е състоянието в различни държави. Още веднъж много ви благодарим за посещението и пожелавам успех! Eh, eh, Сега ви предлагам да преминем към точка 11 от е, дневния ред. Премахване на стереотипите, свързани с пола в Европейския съюз. За съжаление, докладчикът госпожа Лиотар е болна и а, е, няма да може да присъства на дискусията ни. Аз обаче обещах да изчета едно нейно послание към вас. Сигурен съм, че и вие ще може да изпратите вашите коментари, така че, така или иначе, вашето послание ще има как да стигне до нея. Ще започна с нейното послание към вас. То е на английски, така че ще го изчета на английски, защото ми е трудно да чета на английски и да говоря на шведски. Благодаря на колегите за това, че предложиха много изменения, които вървят в общи линии в една и съща посока и които ще ни позволят да постигнем консенсус в комисията. Все пак предлагам и компромисни изменения с оглед по-голямата четливост на текста. Много изменения, впрочем, отиват в същата посока, така че ще избегнем многото повторения. Някои от компромисните изменения, които предлагам, е а, с цел да се възприемат някои от идеите, но не винаги е текста предложен от колегите. Надявам се, че ще приемете моите предложения. Планираме среща следващия понеделник на докладчиците в Сянка. Заседанието ще бъде в АДЖ1 в 5 часа. Ще ви изпратим документите преди заседанието, така че ще имате възможност да ги обсъдите с нас на заседанието. Остават ни две седмици до крайното гласуване и ще можем да оформим окончателно документа, така че се надявам, че ще имаме добър доклад за датата на гласуването. И така. Въпреки, че докладчикът не е сред нас, вие имате възможност да направите коментари, които да и изпратите. Разбира се, може да ги изкажете и сега. Заповядайте. Госпожа Фруческова. Děkuji, pane předsedo. Trochu mě mrzí, že tady paní zpravodajka není, ale to samozřejmě patří, patří k životu. Благодаря. Много е жалко, че а, госпожа докладчикът не присъства, но така е в живота. Искам да й благодаря на доклада. Самата аз внесох някои предложения за изменения. В нейния доклад се казваше, че имаме единодушие относно стереотипите към жените в Европейския съюз, във всички политически групи. Аз съм докладчик в Сянка и мога да кажа, че подкрепям повечето от предложените изменения. Някои от, тя, от тях аз ще подкрепя особено силно ще се застъпя за тях. Например, по темата насилие възоснова на полова дискриминация, защото това води до стереотипно дискриминиране на жените. И оставя в обществото впечатлението, че по-силният пол разполага с повече права. Затова ще подкрепи изменения, които отиват в тази посок. Освен това, ще подкрепя измененията против дискриминацията на работното място. Тук смятам, че трябва да се включат и мненията на националните парламенти и национални стратегии в обсъждането. трябва да се вземат под внимание и положението в държави, където има по-малко работещи жени. освен това, трябва да се обърне внимание на участието на жените в политическия процес и трябва да бъдат подкрепени жени, които да се изявяват в областта на политиката или които вземат високи позиции в частния сектор. Съжалявам, че не можах да взема участие в всички досегашни дискусии. Радвам се, че успях да чуя повечето от коментарите а, по темата на доклада. Успях да проследя обсъждането в интернет и установих една важна тема, която се обсъждаше. Преди 10 години и аз ще да подкрепя казаното от госпожа Люлинг, а именно да подходим разумно към а, темите, които обсъждаме. Но изхождайки от собствения си опит, аз съм жена на, майка на две деца и имаше кампания в медиите срещу мен, защото аз не прекъснах кариерата си, за да отглеждам децата си и смятам, че в тази посока трябва да се борим срещу този специфичен вид дискриминация. Смятам, че трябва да се говори за това и да бъдат въвлечени и мъжете в тази дискусия. Дори и да не можем да прокараме законодателно предложение, въпреки, че целите, които си поставя госпожа Рединг са много храбри и целите й са много високи, похвално е, че изобщо се говори с този тон за подобни теми. Винаги, когато жените трябва да избират между професия и семейство, се създава конфликтна ситуация и за това трябва да се променят нагласите в обществото както споменаха и колегите от комисията в Бундестага, жените не бива да имат чувството, че трябва да се извинят, че а, преследват успоредно кариерата си и се грижат за семейството си. Това е изказване, което аз мога да подпиша след 10 годишния си опит в политиката. Смятам, че това въжи и за настоящият доклад, който обсъждаме. Благодаря още веднъж на моята колега докладчик и смятам, че а, сме съгласни с повечето от стереотипите. Сега госпожа Николай. Бих искал най-напред да благодаря на госпожа Лиотард за този доклад. Ще се опитам да бъда кратка, но за съжаление отново сме принудени да обсъждаме стереотипите. За нас е трудно, И има един въпрос, който е много важен, а именно как ще научим на добри практики жените от арабската пролет, ако ние на нашата собствена територия не прилагаме еднакво третиране на жените и мъжете. Проблема с стереотипите, стъкления таван, разликата в заплащането на жените и мъжете е много важен проблем. За съжаление, дори и днес се чуват думи като тази работа не е за жена, това не е място за една жена и е, други подобни изрази, които безсърчават младите жени е, да се занимават с информатика, механика и така нататък. Нещо, което е подчертано и в докладчика, е ролята на образователните програми. Образователните програми начертават начина по който детето схваща себе си. И това от своя страна продължава тази, това традиционно отношение между мъжете и жените. Когато бях министър по социалните въпроси и равенството на половете в моята държава, се а, въведе а, задължително а, присъствие на учители мъже. Идеята беше да се премахне стереотипа за това кой може да бъде учител. И накрая, по въпроса за медиите, които имат много голямо влияние, дори в това отношение се срещат много и много стереотипи. В изменението си съм а, подчертала също така и а, ролята както на момчетата, така и на момичетата в а, приравняването на а, виждането за мъжете и жените. Тоест равното им третиране. Така или иначе считам, че е много добра идеята да се изготви подобен доклад, за да може да се събуди съзнанието на обществото във връзка с все още властващите стереотипи. Изцяло подкрепям докладчика. Наистина, доклада и докладчика. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли думата? Някой от комисията, може би? okay, om det inte finns någon annan så... Не. Щом никой не иска думата, в такъв случай ще обобщя. Ще гласуваме на 6 ноември на ниво комисия и евентуално в пленарна зала през март 2013 година. Сега преминаваме към точка 12 интеграцията на мигрантите и нейното отражение върху пазара на труда и външното измерение на координацията на социалната сигурност. Давам думата на госпожа Сенизин. Dziękuję panie przewodniczący. Mają państwo przed sobą wstępny projekt opinii. Ujęłam w nim najważniejsze благодаря, господин председател. Имаме проекто доклад, който разглежда положението на мигрантите и външното измерение на координацията на социалната сигурност. за съжаление, не можах да включа всички предложения за изменение в доклада. Отворена съм към предложения от моите колеги и искам да благодаря за възможността да работя върху тази тема. Миграцията и жените са взаимно свързани теми. Жените съставляват около 50% от мигрантите в Европа и са важен фактор в всички региони и за всички форми за миграцията. Професионалната миграция засяга както мъжете, така и жените. Жените са по-засегнати от миграция, свързана с семейството. Жените са важен фактор на пазара на труда и на социалната система, така че в социалната сигурност е важен аспект, свързан с заплащането. Професионалната миграция засяга области, в които са заети много жени в приемащите държави, например грижата за възрастни хора, за, на деца – при нелегалната проституция, също така или в хотелиерството и ресторантьорството. Също така, жените мигрират а, по лични причини, свързани с включване на брак, например. Условията на труд на жените, както и заплащането, са принципно по-неблагоприятни. има също така проблеми, свързани с социалното осигуряване. но проблеми, които касаят жените, са свързани с мъжете. Често пъти има обвързаност между мъжете и жените и жените се превръщат в отделни случаи в жертви Европейската политика трябва да обърне внимание на тези въпроси и трябва да работи в посока интегриране на тези жени в обществото и трябва да противодейства на дискриминацията и експлоатацията на мигрантите. Жените мигранти са една доста разнородна група. Сред тях, например, има жени роми и една стратегия трябва да отчете тези особености, за да бъде ефективна. Тоест, едни мерки могат да са подходящи за една група жени мигранти, за други не. Във всеки случай, е, проблема за интеграцията е много важен. А, трябва жените да имат а, е, а, е, регулиран правен статус – трябва да имат право на работа и това е свързано с въпроси за нелегалната иммиграция и правото на обежище. При по-продължителен престой на жените мигранти се намесва факторът заетост, пазар на труда, например жени, които работят като чистачки или гледат деца, нямат социална осигуровка и нямат достъп до социални придобивки. Освен това, важен въпрос е квалификацията и обучението за жени мигранти. Повечето национални държави нямат политика обърната към жените мигранти. Няма и мерки против експлоатацията на тази група жени. Своя информация за процедури, за признаването на съществуващи квалификации от страна на жените. Често пъти има голяма бюрокрация. Много жени приемат от самото начало работа, която не съответства на тяхната по-висока квалификация. С това е свързан проблемът за признаването на съществуващи квалификации. Това означава, че много мигрантки с добра добре квалифицирани работят на по-низки постове. Това означава, че имаме нужда от система за ефективно признаване на квалификация, придобита в трети държави за жени мигранти и трябва тази група да има възможност да се квалифицира по-нататък. Също така трябва да има ефективна система за информация по отношение на пазара на труда, на а, връзките с а, организации, институции, трудовите права и също така е важен контактът с работодателите. Друга пречка пред жените мигранти е езиковата бариера. Тя води до маргинализация и ограничаване на социалните контакти. В приемащите държави често пъти мъжете са по-добре интегрирани и приети. Жените често пъти нямат възможност да учат чуждия език. те са изолирани в своите семейства, защото отглеждат децата си, нямат възможност да посещават курсове. Често пъти жените са зависими от мъжете си, което поставя въпроса за интеграцията на жените мигранти в социалната система. Тук има четири основни посоки равнопоставеност, недискриминация, спазване на законодателството и спазване на правата а, на жените и също така а, признаване на социалните осигуровки от а, друга държава, от която, държава, до, до която жената е дошла има в различните държави членки на Европейския съюз много големи разлики. Анализът на социалната ситуация на жените мигранти е много труден поради тези различия и голяма част от жените мигранти не познават правата си в социално отношение. Това означава, че те не се възползват от тези права. Друг проблем е недостатъчната комуникация с третите държави, държавите на происход на жените мигранти. Данни от там не биват прехвърлени към държавата, в която жената е мигрирала. Също така не са известни застрахователни въпроси и въпроси свързани с риск често жените имат трудности при достъпа си до администрацията и структури е, на администрацията. Това беше един увод, е, въведение в е, доклада. Има множество различни точки, които този доклад обхваща всички ние ще работим за подобряване на положението на жените мигранти и тяхното успешно интегриране в социалната система и системата на социално осигуряване. И се радвам, че работя върху този въпрос. Много благодаря. Благодаря, казва председателят, госпожа Море. Е благодаря. Благодаря на докладчика за това е ясно пространно изложение. До този момент знаете, че бяхме изправени пред една голяма лъжа и ние бяхме част от нея. Тоест, Затваряхме си е, очите е, за истината и е, се смяташе, е, че само от далечни страни идваха иммигрантки жени, но е, нека да бъдем честни, бившите комунистически държави и емигрантките, които идват от тези държави в Западна Европа, всъщност се третират по същия начин по който и тези жени, които се предполага, че идват от много далечни държави, не са достатъчно образовани. Да не говорим за проституцията и така нататък. Така че, ако се дискутира тази тема и трябва да се приеме това становище, нека да говорим открито, да казваме истината за тези мигрантки, които идват от източно европейските държави. И да видим какво може да се предложи, за да се справим с тази ситуация трябва да се гарантират, да се спазват основните човешки права, независимо къде се намира лицето и от коя държава произхожда. Трябва първо тези лица да не са принудени да напуснат родината си, за да отиват в друга държава. И също така трябва да се установи истината за условията, при които живеят тези е, мигранти. И също така би е, следвало и да се разяснява на тези е, лица, какви са техните права, е, включително и за проституиращите. Какви са вашите права? Това трябва да им се разясни, а да а, забравим тази лъжа, която се разпространяваше а именно, че само от трети страни има емиграция. Благодаря ви. Бабушка, Машкото. Госпожа Саборска. Благодаря много, господин председател. Фелисите, мадам. Поздравявам докладчика за отлично свършената работа и искам да подчертая още в началото, че аз съм напълно съгласна с изказаното от нея становище. Няколко дребни бележки. Трябва да се направи разграничение между свободното движение на хората и на работниците в Европейския съюз и на емигрантите извън Европейския съюз и смятам, че това становище третира въпросите на мигрантите, от, идващи от държави, които не са членки на Европейския съюз. И както госпожа Шенишин подчертава, жените мигранти които а, е, спазват законодателството на Европейския съюз, т.е. те са в. А, е, а, е, не става дума за незаконна емиграция, а за законна. Тези жени играят много важна роля в развитието на економиката и на националния пазар и само няколко бележки искам да направя, да внеса едно-две изменения в срок. Тя, докладчика, говори за по-голяма видимост на участието на жените мигрантки в политиката на заетостта и в социалната сфера. И може би тук трябва да се добави трябва да се признае правото на пенсиониране и е при работа в семейството, защото много от тези жени прекарват дълго време в грижи за семейството, което трябва да се приеме като стаж, даващ право на пенсия това е първото изменение и второто е свързано с съчетаване на семейния и професионалния живот. Защото тук също се срещат много проблеми е, за жени, е, гражданки на Европейския съюз, така че трябва тук също и за мигрантките да се е, прилагат тези изисквания. Благодаря ви. Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да поздравя комисията за тази важна стъпка, която предприема, въпреки че стъпката не е чак толкова голяма, според мен. Но с оглед на външното измерение на а, европейската социална сигурност, въпросът наистина е важен и реалистичен. За съжаление, в Европа а, сме изправени пред този проблем – в две отношения. Имаме вътрешна миграция, т.е. лица, които идват от по-бедните държави, най-вече тези от източна Европа, т.е. вътрешна миграция, в която участват граждани на Европейския съюз, които за съжаление нямат същите права като гражданите на съответната държава членка от Западна Европа. Така че може би трябва да се борим за някакъв съвместен подход, единен подход. Въпреки, че социалната сигурност не се взима предвид, но може би трябва да упражним натиск върху държавите членки, за да може те да признаят същите права на жените от източна Европа, като тези, които имат жените в западна Европа. Необходимо е да се повдигнат два важни аспекта. Трябва да се намери решение, за да се избегне работата на черно, която се подхранва от организирани престъпни групировки. Това най-често въвлича и жените, проституиране, трафик на хора и така нататък. И другия важен аспект е домашната работа. Съгласна съм с госпожа Заборска, трябва да се намери решение на този проблем. Най-вече защото жените са най-уязвими от гледна точка на пенсионното осигуряване. Има дисбаланс в това отношение. И ако не предприемем някакви мерки, ще, нещата ще станат доста опасни. Квалификациите също са важен аспект и при вътрешните и външните а, мигранти. Винаги имаме високо квалифицирани жени, които са принудени да приемат по-низко квалифицирана работа, която не отговаря на тяхната квалификация. Това, разбира се, не може да насърчи тяхната мотивация. Тоест, нека да а, видим дали нямаме възможност за кампания по информиране на жените във връзка с различните обучения, недискриминацията и мерките, които предприемаме в това отношение. И накрая бих искала да предложа, след този доклад по проекто становището, което е много важно за нашата комисия, предлагам да имаме и публично изслушване в нашата комисия, за да може да обсъдим ситуацията в държавите членки. Тоест да говорим за вътрешната на Европейския съюз миграция, да разгледаме и някои случаи, в които държави членки не спазват приетите правила. Но наистина сте свършили много добра работа Становището е много важно. До сега, до тук, това, което сте направили, може да получи изцяло моята подкрепа. Може да се внесат някои изменения, но изцяло подкрепям работата ви до тук. Разбира се, имате златна възможност да изготвите важно становище за нашата комисия, за което благодаря. Благодаря, казва председателят. Сега госпожа Алтаро от комисията. Uh, благодаря. Работя за генерална дирекция вътрешни работи и работя с, по въпросите за вътрешната и външната миграция. Какво правим ние с оглед на третите а, държави? Първо благодаря, че ми давате възможност да говоря по въпроса за интеграцията, който много често се обсъжда на ниво съвет и от държавите членки, но не толкова често в Европейския парламент. Така че очакваме с нетърпение вашия доклад. Интеграцията на мигранти от трети държави, уточнява мигранти от трети държави, е от компетенцията на държавите членки. Всичко зависи от решенията вземани на местно и регионално ниво. Интеграцията се от включва също така и в законодателството на Европейския съюз и по-специално директивата за незаконната миграция. Имаме директива, която приехме миналата година за единното разрешително, където се създава един набор от права за мигрантите. Държавите членки развиват интеграционни политики, което от своя страна води до социално сближаване и економически напредък, като иммигрантите трябва да допринесат за растежа. Това се а, потвърждава и от новото правно основание, въведено в Лисабонския договор, член 79, алинея 4, т.е. държавите членки предприемат мерки, които са приети от, Европейския съвет, от съвета на Европейския съюз и от парламента. Става въпрос за мониторинг и за добри практики, т.е. различни нива на управление, създаване на стимули чрез европейските финансови инструменти. В този контекст миналата година комисията представи програмата за интеграция, в която се посочват различните е, предизвикателства и евентуални мерки. Съсредоточаваме се върху възможността мигрантите пълноправно да участват в гражданското общество, да получат достъп до образованието и до а, е, заетост. Имаме някои конкретни препоръки, като например държавите членки трябва да осигурят езикови курсове, които да отговарят на различните нужди на мигрантите в процеса на интеграция. Учителите трябва да имат съответната квалификация за работа с тези мигранти. Тези курсове трябва да доведат до валидна квалификация и да позволят на мигрантите да се включат в трудовия пазар. Това дава възможност също така на жените да станат по-независими и да се включат в трудовия пазар като цяло. Интеграцията изисква ангажираност от страна на гражданското общество по отношение на мигрантите, т.е. Мигрантите трябва да познават правата си, тяхната култура и нужди трябва да бъдат признати, но мигрантите трябва да покажат воля за интегриране. По отношение на основните ценности и основните права, те са вписани и а, ние препоръчваме да се борим с дискриминацията и да се а, уведомят мигрантите за техните права. Работата в тази насока трябва да се засили на ниво държави членки. Относно интеграцията на местно равнище. Интеграцията може да успее или да се провали, но за това трябва да се прилага и подхода от долу нагоре. Много е а, важно също така и е становището на Комитета на регионите в това отношение. Относно страните на происход, трябва да се вземе предвид страните на происход, когато разглеждаме този въпрос. Така, например, преди да замине даден мигрант, може да се предостави информация във връзка с съответното лице, неговите езикови квалификации и така нататък. Европейския съюз предоставя рамка с различни а, референтни а, стойности, като се развиват и различни показатели. Целта е да се увеличи сравнимостта на данните от целия Европейски съюз, за да може да се проучи резултата по интеграцията. Разбира се, това ще доведе и до засилване на процеса на ниво ЕС. Заедно с държавите членки имаме показатели в областта на заетостта, активното гражданство и така нататък. Но въпреки всички усилия, цифрите показват, че мигрантите все още се намират в много трудно положение по отношение на заетостта, социалното включване и образованието в сравнение с местното население. При мигрантите имаме 10% по-голяма безработица, отколкото а, при а, местното население. Днес мигрантите и по-специално жените мигранти са по-скоро склонни да работят на временни постове. Те са ниско платени, работят ниско квалифицирана работа. В комисията го работим също така по разработването на европейски модели, които се считат за една гъвкава референтна точка, която да послужи на държавите членки които от своя страна могат да я преработят в светлината на предизвикателствата на съответната територия. Езикови курсове, активно участие на мигрантите в активния живот са едни от изискванията ни. Два пъти годишно се развиват различни форуми, на които се обсъжда въпроса. Следващата среща е на 16 и 17 октомври, следващата седмица, когато ще се разгледа въпроса за приноса на мигрантите за економическия растеж в Европейския съюз. Друг важен инструмент е Европейския фонд за интеграцията който разполага с значителни средства за периода 2007-2013 година. 80% от средствата се разходват на национално равнище, а останалата част на европейско равнище, където се финансират а, програми на общността. Комисията ще използва и бъдещия фонд за обежищата, който ще бъде включен в следващата многогодишна финансова рамка, за да се а, вземе предвид насърчаването на имиграцията на местно равнище. Бих искала да спомена също така, че в работната програма 2014 година, програмата ДАФНЕ, най-уязвимата група жени са упоменати като приоритети. Тоест, подкрепата на жертвите от една страна и от друга страна предоставянето на специфични услуги за жените, децата, и така нататък. Това беше първият аспект. А вторият аспект е свързан с финансирането на борбата с насилието срещу жените. Целта е да се предотврати насилието срещу жените, включително жените мигранти. Бих искала да опомена и директивата за правата на жените, която беше прията през 2010 година, директивата за предотвратяването на трафика на хора, прията през 2011 година и Европейската стратегия по премахването на трафика на хора, която беше приета И в заключение бих искала да кажа, че в Европа имаме голямо мнозинство от мигранти. Тези мигранти разполагат с малко свобода, с малко стимули приемат ниско квалифицирана работа. Тази ниско квалифицирана работа не е първи избор на тези мигранти, но а, това им помага да изпращат а, пари в собствените си а, държави. А, жените мигранти, които имат временна а, работа, са в много по-тежко положение. Жените са най-уязвимите към тях не се прилага също така и схемата за пенсионното осигуряване. Когато жените, приключат, жените мигранти приключат работата си в Европейския съюз и те се върнат в собствената си държава, техните семейства отново ги изритват в Европа за да работят, тъй като на тези жени се гледа като на банкомат. А, така че а, е, би било добре, ако дадем възможност на тези жени да бъдат пенсионно осигурени, когато се върнат в собствените си държави, за да им осигурим и старините. По този начин благодаря. Благодаря. И сега да чуем докладчика. Госпожо Сенишин, искате ли думата? Благодаря за всички забележки. Ще се радвам за всички предложения за изменения, които внесете. Смятам, че има голямо единодушие по този въпрос и се надяваме да постигнем положително развитие в тази посока. Председателят. Сега само няколко думи за графика. Срок за внасяне на изменения 15 е октомври, 17 часа. Ще гласуваме комисията на 6 ноември по доклада и не е много ясно кога документът ще се гласува в пленарна зала. Сега пристъпваме към заседанието на координаторите. Това е 13-та точка от дневния ни ред и то ще се създои не след обяд, а следващото заседание ще бъде на 5 ноември от 15 до 18.30 часа и на 6 ноември от 9 до 12.30. И тогава ще се видим пак в нашата комисия.